председател. Hyvää huomenta. Istunto on avattu ja toivottavasti tästä tulee hyvä päivä. Колеги, откривам заседанието. Надявам се да имаме добър ден. Най-напред, първата точка, това е докладът Хаутала